Ако това е така, ще трябва да преминем към гласуване. Господин Рамстов, по същата тема ли искате да вземете отношение? Да, госпожа председател. Да, по тази тема е. Зная, че наградата Сахаров е важен въпрос –